friends, we will start the... Драги приятели, започваме заседанието. Вече загубихме 5 минути. Много въпроси е, сме събрали, които искаме да зададем на първия заместник председател на комисията, господин Тимерманс. И той всъщност беше тук и ме чакаше, когато аз пристигнах една от първите. Така че е крайно време да започнем. Видяхме неговото желание да се срещне с нас, да дискутираме, да отговори на въп... ние да задаваме въпроси. И сега давам първо думата на господин Тимерман за уводни думи. Благодаря, госпожо председател. Ако не се лъжа, вие сте деветата комисия в парламента, с която имам чест да проведа дебат. И ще се огранича, както и до сега, съвсем във времето за уводните ми думи, за да остава достатъчно време за задаването на въпроси и отговорите им. Но разбира се, вие сте тези, които решавате. Накратко, моите отговорности в Европейската комисия, според мен, са да се изпълняват приоритетите, договорени между председателя на комисията Юнкер и е, парламента и за големите неща и за по-малките, за създаване на по-добра регулаторна а, е, рамка, което не е по дефиниция по-малко законотворчество, а просто да се търси по-добър метод за постигане на целите, които сме си поставили. Определено считам, че трябва да работиме и за устойчиво развитие, а за мен устойчивото развитие е свързано и с околната среда, и с економиката, и с социалната сфера. И в тези три аспекта Европа трябва да бъде водеща в света. Смятам, че трябва да сложим акцент на основните си приоритети и така Европа ще стане и по-конкурентно способна в един свят, който където конкуренцията расте непрекъснато, където предизвикателствата са огромни. И Европа няма да спечели състезанието е, с цените на труда или на производството, а само ако сме добри в това, което правим и ако даваме допълнителна стойност, ако имаме и устойчивост. Затова и комисията работи в този смисъл. Надявам се вашата парламентарна комисия да обърне специално внимание на група, на която и аз искам да обърна специално внимание. Това са малките и средни предприятия в цяла Европа. За мен е мисия във е, всяка визита в е, чужда страна да се срещна директно с малки и средни предприятия, но не с техни представители, е, а конкретно с хората. Те винаги се отзовават на подобни покани и имат много ясни послания, доста Разочаровани са от Европа. Първоначално е имало голям ентусиазъм, но сега вече не. Те искат да наемат повече хора, да намаляват бюрокрацията, да има по-добра регуляторна рамка, да се развиват, да произвеждат, да правят това, което могат да правят най-добре. Тоест да създават работни места и повече бизнес. И за това искам изрично да говоря за тях, защото особено в първите месеци на, моята манда, на моят мандат установих, че малките и средни предприятия са много ангажирани с това, което се случва в Европа. Те искат да се срещат с мен, защото смятат, че ние можем да постигнем нещо и се надявам, комисията в този мандат заедно с Европейския парламент да започнат да работят в посока на създаване на условия за подобряване на живота и създаване на работни места. Председателката, благодаря. Давам думата сега на Ангес Дюмнериус. Благодаря, благодаря господин комисар. Благодаря му. Благодаря ви, господин комисар, че днес отделихте време за това заседание на, нашия коми... на нашата комисия. Смятам, че нашия дневен ред за намаляване на регулирането е чудесна инициатива. За нас като социал-демократи Въпросът не е само на по-добро законотворчество и по-добра нормативна рамка. За нас е важно да са защитени работещите. Важно е и хората с свободни професии да бъдат защитени. Какво ще направите за тази защитеност на работните места? Напълно съм съгласна с вас – че по-доброто законотворчество не означава непременно да се премахнат или упростят някои действащи разпоредби, а означава да се предвидят някои по-ефективни разпоредби. Искам да ви попитам как ще изглежда по-доброто законотворчество през 2015 година. Има такава публикация на комисията. Бихте ли ни запознали с нейното съдържание? Освен това се носи слух, че в програмата за 2015 година се предвижда всички договорки между а, социалните партньори да стават публично. Отнася ли се до това до всички разпоредби в социалната област? И ако е така, според мен има риск да се преразгледа не само, да загубим не само директивите за фризьорските салони и за отпуска по майчинство, а и е, да е, се разклати социалната отговорност на предприятията. Ще ни кажете ли нещо по този въпрос? Програма, 2015 Става въпрос за две различни неща. От една страна имаме работната програма за 2015 година, имаме и дневния ред на Рефит. Мисля, че вие питате за Рефит. Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка в тази връзка ще съобщим какво предлагаме, кои предложения оттегляме и така нататък. Това ще стане тази пролет. А що се отнася до конкретната работна програма, ще я обсъдим по-нататък през годината, включително и с вашата комисия. Може би малко по-ранна есен в сравнение с миналата година, когато времето ни притискаше и не успяхме да започнем по-рано. Така че дискусия с вашата вашата комисия и с парламента ще има далеч преди края на годината, преди да вземем каквото и да било решение. Засегнахте много интересни въпроси. А, казахте, че се носят слухове из Брюксел. Да, има такива слухове. Въпросът е от кой ги пуска. Сега това е въпрос на сътрудничество между институциите, но така или иначе мога да ви гарантирам едно. Що се отнася до мен, до ролята, на фона на ролята на комисията, на моята, като, така, на моята политическа и национална биография, социалният диалог е изключително важен за мен. Това е основен мой приоритет. Разбира се, че трябва да се отчитат гледните точки на социалните партньори, когато се сключват трудови договори. Това е извън всяко съмнение. Сега е, правят се предложения по законодателните предложения, които ще прави комисията, които също ще бъдат е, предмет на публична дискусия, за да имат време. Ще бъдат е, обнародвани своевременно за да имат време всички да реагират. Тук става дума не само за проекто директиви или проекто регламенти, става въпрос и за а, делегираните актове. По този въпрос ни е необходима по-сериозна публична дискусия. В момента, в който възникне ново предложение, то ще бъде достъпно за обществеността и тя ще има възможност да реагира, което за мен несъмнено е увеличаване на прозрачността на работата на Европейската комисия. Опитваме се да го правим. Освен това ще повторя, защото за мен е много важно. Договорки, консултации с социални партньори, всички тези неща са много важни. Уважаваме становищата на социалните партньори, но няма да допуснем никой да ни диктува нищо. Казвам го, защото имам известен опит от миналото. А, държавите членки, разбира се, че и техните социални и економически позиции ще бъдат отчетени. А, и точно на тази база ще се изготвя законодателството на Европейския съюз. А мнението на социалните партньори ще се отчита максимално. По-добрата регулаторна рамка не означава, че искаме да подкопаваме социалните си цели. Напротив, искаме да подобрим начина по който ги постигаме. А, Става въпрос за социалния стълб. В момента, според мен, върху него тежи прекалено голямо регулаторно бреме и точно то ни пречи да бъдем така ефективни, както бихме желали. Впрочем, това е ресор на госпожа Мариан Тайсън. Тя е много компетентна в тази област. Ще има модернизация но никой не се кани да подкопава социалния елемент. Благодаря, госпожо председател. Господин заместник председател на комисията, благодаря, че дойдохте тук, за да разговаряте с нас. Ще се възползвам от възможността, за да ви задам а, конкретен въпрос. Знаете, че през последните години Европейският парламент изготви а, а, предложение за европейска уредба. Eh, за взаимоспомагателните каси знаете колко са важни тези каси. Там се предлагат и здравни осигуровки, и застраховки. А освен това ще се създадат и повече от 360 хиляди работни места. За това искам да ви попитам, понеже смятам, че тези взаимно спомагателни каси ще могат да допринесат за постигането на целите Европа 2020. Въпросът ми е кога ще разполагаме с правен документ. Имате ли инициативно становище по въпроса? uh, Госпожа Тициана Бекинг от Европа за свобода и пряка демокрация. Благодаря, госпожо председател. Господин Тимерманс, позволете ми да говоря италиански. Знам, че вие отлично говорите този език. Вие сте заместник-председател на Европейската комисия и в ресора ви влиза върховенството на закона и спазването на законодателните разпоредби. Преди известно време в Италия имаше скандал, транспортният министр Маурицио Луки се оттегли, тъй като стана известно, че е имало манипулирани обществени поръчки и корупция. Корумпирани високопоставени чиновници в Министерството бяха създали мрежа, допускаща корупция при провеждането на обществени поръчки. Става въпрос и за връзки, за канали, свързани с финансиране от страна на европейските граждани в крайна сметка. На този фон искам да ви задам следния въпрос. Много европейски средства се а, прахосват или влагат неправилно. Ще а, сътрудничат или те, ще сте си сътрудничали ли и по въпросите за антикорупционната дейност, особено когато става пари, дума за пари на европейския данакоплатец. А когато има такива ярки случаи на корупция, ще се намествате ли? On mutual funds, I... За взаимоспомагателните дружества, нека да ви кажа, не знам, нямам отговор. Обещавам ви, че ще получите писмен отговор. Нямаме информация за настоящото положение. Така че ще е, ви изпратя писмен отговор в момента, в който го имам. А, случая в Италия, министър Лупи. Знам, че италианските власти разследват в подробности този случай. Ние изчакваме резултатите от разследването и тогава вече комисията ще реши евентуално какво ще се наложи да предприеме като стъпки. Борбата срещу корупцията е, е много сериозна наша задача в Европейската комисия. За това отговаря комисар Юрова и е, тя определено ще следи този въпрос. Очевидно е необходимо много внимателно да следим какво се случва с парите на дънокоплаците. Това е задача на всички европейски институции. Нашата отговорност е споделена в такъв смисъл да търсиме ефективно разходване на средствата. Затова комисията изцяло счита, че една европейска прокуратура би могла да има за задача конкретно да следи как се разходват средствата в страните членки, европейските средства и да преследва корупцията. Абсолютно съм убеден, че е, комисията ще преследва и ще следи всички случаи на корупция, свързани с европейски пари и когато е необходимо, ще има последващи мерки. В конкретния случай с министър Лупи знам, че италианското правителство е, е оповестило своето намерение да извърши разследване. Ние очакваме резултатите. Благодаря. Госпожа Макинтайр от ТКР. Благодаря, господин Тимърманс. Добре дошъл. Много ни е приятно да ви видим тук. Оценявам високо вашите отговори на изслушването, когато се появихте тук преди да ви да сте избран за комисар. Тогава голяма част от вашите отговори показваха, че по-доброто законотворчество има отношение към заетостта и растежа на бизнеса. Дадохте един пример с пекар, който аз, от който аз се възползвах непрекъснато след това. Та, по-доброто регулиране дава възможност да се създаде растеж, но имате ли конкретни области, в които трябва да се работи за по-добро регулиране, в които смятате вие да работите и как се оценява успеха? Как точно можем да измерим дали сме постигнали по-добро регулиране? Имате ли е, предвид да се формулират някакви цели за намаляване на бремето? И още по-конкретно, е, смятате ли, че е, клаузите за прекратяване на валидността на данено законодателство могат да бъдат полезни в такъв смисъл? После, закона за малкия бизнес – това не бе включено в работната програма на комисията. Може ли да ни кажете какви са плановете по този въпрос? Томас Ман, from EPP Group. Благодаря, госпожо председател. Господин Тимерманс, ние така живеем в добро съседство Германия и Холандия говорим един и същи език. Наскоро в Брюксел ви чух да говорите отличен немски. Поздравления! Е, това беше на събиране на малки и средни предприятия. Поздравявам ви за това, защото поддържате тези контакти. Така, въпросът ми, програмата е за 315 милиарда. Ще инвестираме в растеж и заетост. Въпросът е дали ще има възможност за участие на МСП в тази програма. Те се съмняват не само в Хесен, малките и средни предприятия казват, излизат все програми за големите риби. Това са тези големи визии за транспортна политика, за като че ли не се отнасят до тях. Разбира се, че не политиците решават, а Европейската Централна банка и нейните банките, с които работи, но и те определят тези своите приоритети. Как да подредим приоритетите така, че и МСП да усетят, че са част от големото, голямото европейско развитие. И на второ място, ние сме обречени, трябва да сме обречени на успех с тази програма и ние от парламента ще направим всичко, всичко възможно, така че и малките и средни предприятия да усетят, че нещата потръгват, въпреки всички различия, които има между държавите членки. You Благодаря за вашите въпроси. Както казах, във връзка с темата за по-доброто законодателство. Малките и средните предприятия при всички положения Включително и във вашата страна, госпожо Макентайр, е, трябва да бъдат включени в е, е, програмата. Ние не можем да продължаваме с натоварването на предприятията с непрекъснати тежести. И да, в някои случаи е, малките и средните предприятия, но и не само. Те са склонни да е, обвиняват е, Европейския съюз за това, че има твърде много административни тежести върху тях, а не винаги са прави. Понякога са прави. И ще бъда много благодарен, ако Европейският парламент се отнесе съвсем сериозно не само към е, цялостната задача за подобряване на законодателството, но и когато е, е, обърне особено внимание на това от къде точно идват административните проблеми и тежести за малките и средните предприятия. За мен основната област, в която ще работим по подобряване на законодателството, е свързано именно с намаляване на административното време за малки и средни предприятия. Е, не може е, е, да се съгласува една единствена данъчна ставка или данъчна система за целия Европейски съюз. Не бихме могли да очакваме такова нещо. Това е някакси не е, реалистично в момента, но същевременно е, при тези 28 различни форми е, на данъчно облагане малките и средни предприятия естествено изпитват определени трудности. Хубаво би било да се споразумеем най-сетне по данъчното облагане на европейско равнище. Това би било действително голям успех. Как точно измерваме успеха? По отношение на цифровите показатели. Много често сме склонни така в проценти да измерваме нещата. Толкова и толкова намаляване на бюрокрацията в проценти. Естествено това може да бъде показател, но според мен много по-важно е дали след 3 или 4 години малките и средните предприятия ще кажат да, виждаме една положителна промяна малките и средните предприятия и е, синдикатите, да, те трябва да кажат, разбираме всичко това, което се предприема в Брюксел, е, разбираме, че се поставят определени изисквания, но същевременно виждаме намаляване на административните тежести, на бюрократичното бреме и така нататък. Е, за мен е, начина да измерим успеха е общественото мнение. Защото статистическите данни е, са едната страна на успеха, но не най-важното. Ако искаме да мислим в перспектива, трябва да мислим и за изборите, и за това какво ще кажат гражданите при изборите за нашата работа. Да, срещали сме се на много места с някои от вас. Много Важно е да помислим за това как е, е, политическите сили могат да се споразумеят е, по отношение на подобряване на законодателството. Ако не използваме и клаузата за не е влизане в сила за не е, привеждане в действие на определено законодателство, е, няма да можем, естествено, и да бъдем достатъчно гъвкави. Е, по отношение на акта за малките и средните предприятия, ние предвиждаме един преглед е, и е, най-вече ще е, обръщаме внимание на това какво малките и средните предприятия смятат, е, че е необходимо в е, хода на подобряване на законодателството. Да, господин Ман отчасти вече отговори на въпроса, който зададе. Естествено, много важни са и проектите, и участието, включването на малките и средните предприятия в проектите. Ако а, чрез инвестициите в рамките на инвестиционния план успеем да решим е, част от проблемите е, е, на бизнеса, то това естествено ще бъде по линия на инфраструктурните проекти, на устойчивото развитие, на цифровизацията. Отчаяно се нуждаем в тези сфери от инвестиции. И естествено, навсякъде всъщност двигателят са малките и средните предприятия. Нека да ви дам един пример. Устойчива мобилност – в автомобилната е, промишленост, е, е, да кажем, има предприятия, които произвеждат батерии за електрическите двигатели, за електрическите автомобили. Е, е, добре, но времено е, липсва съответната инфраструктура, за да е, могат да работят тези е, предприятия истински. А много често става дума именно за малки и средни предприятия. Те не могат да заработят без съответната инфраструктура. Понякога им липсват договори за доставки. Да, вие е, е, казахте, господин е, Ман, че ние сме обречени да успеем. Ние е, на всяка цена трябва да успеем, защото производителността е незадоволителна, тя е ниска, а хората същевременно са загубили е, доверие. Ние трябва чрез плана Юнкер да укрепим доверието, да спечелим отново доверието и на малки, и на средни предприятия, и на граждани. Малките и средните предприятия се оплакват, че никой не ще да инвестира именно в е, техния сектор. А, времено са на лице редица а, а, инвеститори, които биха инвестирали в малки и средни предприятия. Независимо от това дали става дума за хлебара или за а, някакво друго семейно, малко, древно предприятие. Трябва да насочим вниманието си към именно този сектор на малките и средните предприятия, защото повече от 90% от работните места са в този сектор. Юта Штайнрук. Господин комисар, имам уточняващ въпрос колежка преди мен много ясно каза, че за нас е много важно социалното законодателство да не бъде подкопавано чрез рефит. Беше казано, че цялото действащо законодателство трябва да бъде преразгледано, но не бива не, не трябва ли да преразгледаме и законопроекти, които вече са на път, например за едноличното дружество или за дружеството с един съдружник, което противоречи на всичко, което си поставя като цел комисията. Е, борба с чер, черна, е, черноработничество, социален дъмпинг и така нататък, от което са най-засегнати малките и средни предприятия. От това се и и обоят. Дали в рамките на Рефит не може да се оттегли и предложението за регламент за едноличните предприятия. Много се радвам също така, че комисията се бори с а, данъчните измами. Тук имам предвид фиктивните фирми тези фирми се използват на широко именно с цел социален дъмпинг, дъмпинг по отношение на заплащането, за обикаляне на разпоредбите за социално осигуряване и така нататък. Всичко това трябва също да бъде преработено. Имате ли конкретни инициативи, преди всичко за борба с социалния дъмпинг и дъмпинг, дъмпинга по отношение на работната заплата? За сега нищо конкретно не сме чули. Okay, още един въпрос, преди да дадем думата за отговор. Мариан Харкин от групата на либералите. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, господин Тимерманс. Радвам се, че сте тук и можем да чуем всичко, което можете да ни кажете. Е, да, говорихме за това, че за малките и средните предприятия има твърде много административни тежести. Е, е, отговаряйки на въпроса на госпожа Макентар, вие съобщихте вече немалко, но бихте ли ни дали допълнителни пояснения? за това е, дали е, мислите и за е, подобрение на законодателството по отношение на здравеопазването, на безопасността и условията на труд. Много съм съгласна с вас, когато казвате, че и членовете на парламента трябва да бъдат особено внимателни, когато става дума за законодателство на европейско, а също и на национално равнище. Трябва да сме много внимателни, е, когато е, се е, приемат определени актове и в този парламент, но и когато се изтеглят определени актове по линията на клаузата за невлизане в действие на определени правни разпоредби. Днес сутринта а, говорихме за а, новия пакет във връзка с плана за действие на комисията. и може би вие ще можете да ни дадете някои допълнителни подробности за това. Защо в някои случаи сте решили да изтеглите част от правните актове, които бяха предвидени? А, е, това е въпрос, който ние разглеждаме в е, групата на зелените с голям интерес. Е, още миналата година през юни говорихме за това. Говорихме и за предложението за кръговата економика и разликата между зелената революция и революцията в информационните технологии. Е, зелената революция е нещо, което се очаква да е, бъде е, задвижено най-вече от държавите и от отчасти от гражданското общество, но най-вече по линия на държавните органи, докато информационните технологии бяха дело на предприятията. Как е, смятате, е, че ще се развие заетостта в е, кръговата економика? Как ще може да се осъществи този преход и промяната, свързана с новите работни места, зелените работни места? Работите ли по тези въпроси и какво предвиждате? Um, on um, combating uh, so... Борбата срещу социалния дъмпинг. Е, нека да ви кажа съвсем ясно. Едно от големите предизвикателства е, за нас, поне тези, които вярват в е, европейското сътрудничество и в потенциала на единния пазар и възможностите за създаване на нови работни места, и защитата на принципа за свободно движение трябва да се е, борят срещу социалния дъмпинг. Защото точно това е Европа в е, главите на гражданите, в тяхното съзнание. Европа е нещо, което би трябвало да ги защити. Е, Европейския съюз е, е, в крайна сметка е създаден в името на работещите. И също времено трябва да имаме предвид, че живеем в време на глобализация. Огромни са предизвикателствата предвид глобализацията. Нека да погледнем новото законодателство, оценката на въздействието – трябва да сме изключително внимателни, защото съществува риск от социален тъмпинг и е, той трябва да бъде обхванат от оценката е, върху въздействието. Задължително трябва да сме особено чувствителни. Страхом се, че е, не сме проявили особена чувствителност в миналото, именно по отношение на този риск не винаги сме били особено осторожни, когато е ставало дума за това да открием отклонения от е, е, това, което е договорено в рамките на колективните трудови договори и така нататък. Е, за малките и средните предприятия това е изключително важно и ние трябва при всички положения да проведем тази битка срещу социалния дъмпинг. А, а също и срещу фискалния дъмпинг. Той е също толкова важен. А, като имам предвид опита от миналото, Естествено, необходима е конкуренция, необходимо е съревнование е, на едно здравословно равнище, е, но в никакъв случай е, то не бива да става на основата на данъчния дъмпинг. Аз лично съм много горд от факта, че. Не, нека да го кажа по друг начин. А, са а, част от държавите членки, това е нещо съвсем естествено. Предприятията а, трябва да плащат данъци, когато а, а, реализират печалби. Ето това е едно предложение, което ние ще поставим на масата от страна на комисията по отношение на данъчната политика. Е, ресорния комисар е, е господин Московици, но той е готов да работи именно е, в тази посока. Бяха зададени много въпроси в последния кръг от въпроси и ще се опитам да отговоря колкото е възможно по-точно. Но нека да кажа нещо общо в началото. Е, трябва да се работи по законодателството в съответните ресори. Всеки комисар е, има един определен е, специфичен ресор. Това, което аз мога да предприема сам, е едно, а друго е, е това, което влиза в ресора на определени комисари. Естествено, е, познавам нещата и там, но може би не толкова в дълбочина. Нещо, което при всички положения ще е, обсъждаме и ще се водят преговори. Е, през тази година. Това е въпросът, свързан с делегираните актове и актовете по изпълнение. Е, като комисията е, ще подготви предложението, което ще е, гарантира малко повече прозрачност е, по отношение на делегираните актове и актовете за изпълнение. И всъщност на базата на това предложение се очаква да проведем един много сериозен дебат и с съвета и с парламента за да а, а, обсъдим и а, въпросите не само в по-тесен експертен кръг, но и в а, един по-широк формат. Това е един изключително важен въпрос, е, е, който ще разгледаме по колкото е възможно по-прозрачен начин. Е, кръговата економика, да, наистина. Мисля, че тук можем да подобрим нещата. Предложението, което през последните месеци от мандата на миналата комисия бе изпратен в парламента, не беше добро. И имахме две е, възможности. Ние обсъдихме е, различните възможности да променим съществуващото предложение и да видим дали няма да се получи нещо по-добро. Все пак, е, е като предвидим естествено и съобразим различните е, аргументи и бележки или е, да направим, така да се каже, един нов кръг е, по темата кръгова економика. Как точно да използваме устойчивите материали, но не е, за да е, произвеждаме нови отпадъци е, или как да връщаме нещата в крайна сметка в този цикъл, в този кръг на економиката. Предишното предложение беше оптимално, както ви казах. Ние поработихме е, по това предложение е, и е, решихме, че не би трябвало да губим много време и че можем в крайна сметка да е, е, работим е, по-добре на основата на едно променено, подобрено предложение. Въпросът е да поработим и в е, сравнително кратки обозрими срокове. Обеден съм, че ще постигнем по-добър резултат. Да, е, Зелената революция, казвате вие, трябва да се е, е, провежда от държавата. През последните месеци виждам обаче много повече въодушевление, много повече желание за ангажимент сред предприемачите, сред е, предприятията, отколкото сред политиците. Има малки и средни предприятия в е, е, новата економика, които разбират, че е, устойчивостта е, предлага огромни възможности, а не само е, голяма отговорност. И а, има много малки и средни предприятия а, и предприятия от всякакви размери, които виждат в устойчивостта всъщност а, възможността за един стабилен растеж и развитие тъй като аз съм политик от лява партия на труда, може би за това смятам, че в крайна сметка някои от лидерите в бизнеса, в економиката биха могли да бъдат също движеща сила в зелената економика. Това в крайна сметка е и основната цел на кръговата економика. Да включим цялото общество, различни кръгове от обществото, за да си помогнем, за да видим как точно бихме могли да подобрим нещата. И това точно става в момента и аз го забелязвам. Политическият цикъл е по-кратък, докато бизнес цикълът е по-дълъг, по-продължителен и а, хората гледат напред и гледат по-дългосрочно на нещата. И определящият, е, същественият бизнес, е, в крайна сметка, е, не виждат в устойчивостта единствено тежест, изисквания, бюрократични проблеми. Те виждат перспектива, те виждат възможности. И именно на това трябва да заложим, за да решим нещата по-добре, отколкото в миналото. Още Девет е, от членовете желаят е, да зададат въпроси, а също времено имаме само 10 е, минути, така че много ви моля, бъдете кратки. Мария Жуал Родригес. За мен е удоволствие да ви посрещна. Имам а, така макро въпрос за макро ролята ви. А, вие говорите за много важен подход, за нов вид конкурентна способност на базата на социалното развитие. Напълно съм съгласна с това. Но ако това е така, как можем да работим е, в е, посока на по-добро законодателство, а също и е в посока на подобряване на економическото управление? защото в края на кращата това економическо управление трябва да има и социални измерения. Това трябва да това влезе и в стратегията 2020, европейския семестър, конкретните препоръки за отделните страни от комисията и според нас Когато обмисляме бъдещето на економическия и валутния съюз, трябва да включим в него и социалното измерение. Какво бихте коментирали по въпроса? Арне Гирек от ЕКР има възможност да зададе въпрос. Той си благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Тимер Марс, след като сме така открити, нека да ви припомня едно мое приложение от 17 е, декември миналата година. Писмено, все още не съм получил отговор на това писмо. Е, предложението ми щеше да бъде от голямо значение за контактите с МСП, защото там предлагах всички сътрудници на комисията да минават през кратко о, обучение, да влязат в старческите домове, да влязат в а, работилниците на занаячиите. Какво ще кажете да изпращате всеки от сътрудниците си за една седмица на такъв малък стаж? Чаба Согор има думата за трети въпрос. Съвсем накратко. Вие отговорихте част от, е, на част от въпроса ми по отношение на законодателството за отпадъците. Може би трябва да коментирате само как предвиждате да се подобри вече съществуващото законодателство в, този, в тази област. Okay. Uh, that were the three questions. Добре, това са трите въпроса. Заповядайте. по много начини можем да подобрим економическото управление. Трябва да мислим и за е, подобряване на структурата на економически и валутен съюз. В е, всички случаи в миналото е, социалното измерение оставаше непопълнено. Добре е да се обясни това и не е трудно да се направи, защото това е от прерогативите на страните членки, а не европейски прерогатив. Но в бъдеще трябва да оценяваме поне последиците. Последиците от определени препоръки, които правиме за социалната държава и за социалното измерение. И действително е необходимо да се, да се изготвя социална оценка на въздействието. Смятам, че това ще подобри и економическото управление. Знам, че парламента работи по ред идеи по този въпрос и комисията очаква да ги прочете. Задължителна практика. Задължителна практика, значи. Задължителната практика. Идеята по принцип ми харесва а, но за думата задължително, на вас може би ви харесва да задължавате някого за нещо. Това, което ми харесва е идеята а, всеки а, сътрудник на комисията поне за ден през годината да се връща в училище и да разговаря за Европа. Може би трябва да помислим. Все още не съм обсъждал с никого този въпрос но ако можем да го направим един ден годишно, да, го праща, да ги изпращаме в училище, разбира се, че могат да отидат и при пекаря за един ден или в старческия дом. По, по принцип не е лоша идеята. Но цяла седмица служител на комисията да бъде задължен да работи другаде, това вече не ми се струва, не е в кръга на моята компетентност да го решавам и много се радвам, че е така а и не знам дали това действително е правилния начин е, да харчим да, парите от данъците на хората. Но за всеки, който работи тук, дали ще е в парламента или при нас в комисията, наистина не е лошо поне за един-два дни в годината да отида в истинския живот, да разговаря с хората, за които ние работим тук. Никого няма да задължа да го прави, но така ще го окуража да го направи, ще му дам идеята да го направи, идеята ми харесва, ще помисля как може да стане това. Впрочем, мисля, че вече има доста служители на комисията и Европейския парламент, които ежедневно имат контакт с така наречените обикновени хора, защото в крайна сметка всички сме обикновени хора. И аз в събота и неделя си отивам от дома, в събота сутринта отивам да играя матч с най-малкия ми син, разговарям с хората, които се ядосват на Европа, ругаят Европа, чувам всичко това. Така работим ние. Но идеята ви не е лоша наистина нека може да се направи опит, не само да се връщат към училище, а и в работилниците. Uh, Законодателството за отпадъците вече дадах отговор, нека да повторя. Ние не сме тук да, си, да поставяме под въпрос поставените вече цели. А трябва да има предложения за кръговата економика, които да създават по-добри бизнес възможности за Европа. И смятаме, че можем да го направим, можем да го направим бързо, не скъпо и не не прекалено проточено във времето. Трябва да търсиме и доброкачествени предложения за тази цел. Okay, three more questions. Сега давам думата за още три въпроса, но не всички ще могат да зададат въпроси. Хаби Лопес от Социалистите и Демократите. Благодаря. Имам въпрос свързан с законодателството в областта на закрилата на майчинството. Вие казахте, че е важно доброто законотворчество. Но нека да е, поговорим как да стане това в парламента. Например, за няколко седмици предложението мина през комисията по заето, с комисията по правата на жените. Парламентът заяви готовност, че е готов да продължи дискусията, за да излезе а, предложението от задънената улица, в което се намира. Вие какво мислите? Европа, ако има някакъв политически капитал, с който да работи по тези въпроси, то той е тук. После в рамките на РЕФИТ регламента за едноличното предприятие сигурно споменават, споделяте нашето мнение. Господин Баши, благодаря господин Тиеменаш за това, че сте тук при нас. Екаре приветства вашият ангажимент за намаляване на бюрокрацията и за по-добра регулаторна рамка. Мисля, че е изключително важно микро предприятията и младите фирми да не бъдат подложени на разпоредби, когато това е възможно, за да се даде възможност на новооснованите фирми да се развиват бързо.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 Малко закъснях, но имах среща с докладчиците в, в сянка по Фонда за стратегически инвестиции и имам въпрос в такъв смисъл. Как ще открие комисията тези компании, които използват подизпълнители, и заплащат с европейски средства. Казвате, че много често активно работят малките и средни предприятия, но те много често са просто е, подизпълнители на големите корпорации, които печелят 20% от инвестициите си, а малките и средни предприятия не. Е, парите, които се дават за инвестиции, реално не винаги стигат до МСП. Какво ще направи комисията в това отношение? Да, отпуска по майчинство. Е, както знаете, е, комисията заяви, че в момента е, предложението е спряно. Е, ние естествено ще е, продължим с работата по досието, но въпросът е как точно се прилагат законите в държавите членки. Някои от държавите членки всъщност биха желали да надхвърлят рамките на това как се предлага на европейско равнище. Комисарят е, Юрова е, с подкрепата е, на Европейския парламент, на някои от комитетите, ще продължи да работи по темата. Имаше среща и в Латвия на тази тема. Струва ми се, че и съветът ще се произнесе в скоро време. съществуват все още възможности е, предложението да е, бъде подкрепено от е, някои от държавите и от някои от страните. Но е, при всички положения ние в комисията сме убедени, че трябва да Е, е, подготвим много по-добро законодателство е, за положението на жените е, на пазара на труда. Не само по отношение на отпуските по майчество. Комисията отделя огромно внимание на тези въпроси. Не само защото става дума за права, на е, хората, на гражданите, а защото просто е, е, е необходимо и от економическа гледна точка. Е, харесва ми е, идеята да предвидим някакви изключения за малките и средните предприятия, е, но същевременно е, трябва да помислим дали е, това е, няма по някакъв начин да се отрази на, е, може би негативно на е, онези, които действително под някакъв благовиден предлог се опитват е, всъщност е, да е, провеждат това, което наричаме социален дъмпинг. Ако определим някакъв е, специален, специфичен режим за малки и средни предприятия и за микропредприятия, е възможно да се случи това. Е, ние е, понякога всъщност желанието си да подпомогнем най-малките установяваме, че не сме помогнали на микропредприятията, сме помогнали всъщност на тези, които е, се занимават с престъпна дейност и е, извършват точно това, срещу което искаме да се борим, да кажем е, дъмпинг. Особено по отношение на единния пазар трябва да сме е, изключително внимателни Познавам много млади хора, които казват, «Е, заминаваме, тръгваме за САЩ, за Сингапур и така нататък, защото тук просто не можем да се преборим с практиките и с, не само с тежкото и много обременяващо законодателство. Но, както ви казах, по отношение на а, изключенията от определени а, е, е, режими, а, е, трябва да сме изключително внимателни. Също както и по отношение на подизпълнителите. Естествено, а, и съществуват различни конструкции за социален дъмпинг, като се използват по-низки ставки за заплащане на труда е, трябва е, да се работи с националните органи и комисията в момента прави точно това. Е, правите ли понякога грешки, господин Тимерманс? Да. аз също трябва да си призная, че направих грешка. просто пропуснах още една заявка. бихте ли се съгласили да чуете и да отговорите на още един въпрос? да, Обединената левица. Много благодаря за проявеното разбиране. Само два много бързи въпроса. Обещавам. Говорите за социалния диалог като за нещо, което комисията смята за изключително важно. Не веднъж беше повтарено, че е, се стремите към диалог между социалните партньори. От друга страна, знам, че в миналото той не работеше толкова добре този диалог. А, как да функционира сега, след като страните имат големи очаквания и никоя не слуша другата? Втори въпрос. Говорим за социален дъмпинг. Как конкретно в новото законодателство да се погрижим той да бъде измягнат? Защото а, знаете какви са размерите днес на социалния дъмпинг? Какви нови инициативи имате, за да му се противопоставите? Again, I, um, for all sorts of по най-различни причини аз съм голям поддръжник на социалния диалог и Считам, че той може да има своята огромна роля при условие, че е наистина социален и че е диалог, т.е. че не налагаме становището си на отсрещния. е в социалния диалог склони, е, случвало ми се, да дойдат до комисията и да кажат, не, не, ние се споразумяхме, и вие няма какво да кажете по въпроса, но аз казах, не, не, не, диалога е когато не налагате мнението си, а идвате тук, сядаме и дискутираме е, всички страни. А, във всички случаи в, има междуинституционално споразумение, е, където се предвижда да се установяват ясно партньорите в социалния диалог и ние трябва, може би, да разгледаме успешните примери на национално ниво и да ги възприемем. Но не считам, че можем да постигнем голям напредък в това отношение, ако нямаме е, доверие, е, едно с социалните партньори, е, че те са чули това, което има да се каже, че те са действително партньори в диалога. Аз лично ще направя всичко възможно да създавам е, условия за този диалог. Знам, че госпожа Тайсън тук работи много по тези теми. Същото се отнася и по въпроса за проблема с социалния дъмпинг, е, все повече страни членки искат да работят съвместно по този проблем. Е, тоест е, има, има известна инерция или желание за действие е, в страните членки, има желание да се работи по проблема комисията е готова да помага, за да мислим какви последващи стъпки могат да се предприемат. И ако говорим за планове, нека да кажа колко е, силно ангажиран е комисар Тайсън по този въпрос. Надяваме се, че ще излезем с конкретни планове, които ще предложим на парламента малко по-късно за консултации с социалните партньори и с страните членки, защото социалния дъмпинг създава много отрицателни измерения на подкрепата за Европейския съюз сред гражданите. Благодаря, господин Тимерманс. Много интересен час и 10 минути прекарахме с вас. Ще е, ви поканим отново в един момент да дойдете и да направим поредната дискусия. Много сме щастливи, че сте сред нас. Вие сте първият в тази зала. Е, бяхте първия в тази зала и всички останали дойдоха след вас. Благодаря ви. Okay. Um, we will invite Mr. Timmermans uh, also in the future. И за бъдеще ще каним господин Тимерманс и ще дам думата тогава на тримата колеги депутати, които не можаха да зададат въпросите си сега. Ан Сандер, слагам ви в списъка за въпроси за господин Тимерманс в първия момент, в който той ще се появи господин Краснодепски и Гион Балас също. Това бяха тримата колеги, които не можаха да зададат въпросите си. И сега ви слагам в списъка, така че да сте първи при следващата ни среща. Сега започваме с 13-та точка по дневния ред. Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка РЕФИТ. Давам думата на госпожа Макентайер, която е докладчик. Благодаря, госпожо председател. Ето ме зад хората съм тук. Мисля, че е много удачен момента да обсъждаме нашата становище по програмата Рефит. Много се радвам, че ние решихме да излезем с становище като парламентарна комисия, защото е добре да се чуе и мнението на комисията по заетост по отношение на намаляването на бремето, което ще даде възможност на бизнеса да създаде работни места. Това е което се опитваме да дадем като послание. И нека да цитирам господин Тимерман за това какво е добра управление и е, той даде е, примера с хлебаря, който ако не трябва да попълва много документи, ще направи повече хляб и ще създаде работни места. Та, именно това е по-доброто регулиране и някои аспекти от Рефит ще помогнат на малкия бизнес по най-вече да създава повече работни места. Именно там се слага акцента на нашето становище и във всички параграфи се опитвам да запазя именно тази гледна точка за създаването на работни места и за премахването на пречките за създаването им. Няколко неща има, които искам да очертая. Първо, Законодателството за здраве и безопасност. Винаги съвсем правилно сме казвали, че не бива да правиме компромис с здравето и безопасността на работещите. И това съображение е еднакво вярно и за големия бизнес и за малките предприятия. И много често съм казвала в нашата комисия, че трябва да упростим законодателството в тези области, защото ако го упростим, то ще бъде изпазвано по-лесно. Това не е единствено моя идея. Аз разговарям с представители на малкия бизнес. В събота, примерно, имах такава среща в Бирмингам. И те всички биха застанали за подобен подход, а именно, че отделят безкрайно много време, за да осмислят какво иска законодателството, какво се очаква от тях. А ако е просто с удоволствие ще го правят, защото всеки иска и работниците му и той да е, е в така, безопасност. Така че трябва да мислим как да е, намалим сложността там, където е възможно. Също предлагам един параграф, това е параграф 7, в който е, се е, отправя призив е, към комисията да включи е, клаузи за преразглеждане на законодателството и евентуално за извеждането му от е, действие, ако е необходимо. Е, зададох същия въпрос и на господин Тимерманс. Надявам се, че той като социалист е, ще е, даде възможност това да бъде направено и колегите ми социалисти ще се съгласят. А, също така трябва да помислим какво а, да очакваме от комисията в това отношение. В 8 параграф призоваваме комисията да сложи приоритет върху дейности в а, областта на 10 най-затрудняващи малкия бизнес закони. Също на базата на отговорите на господин Тимерман за усилията им да намаляват бремето, считаме, е, че е, неговите приоритети е, са много правилни в такъв смисъл, че критериите за успеха на опростяването трябва да дойдат от одобрението на малкия бизнес. Очаквам коментарите на докладчиците в Сянка и се надявам, че ще изготвим едно добро становище. Добре. Започваме с докладчика всяка от НП Ансандер. Благодаря. Искам да предам поздрави и благодарности на докладчика за отличната й работа. Като докладчик сянка от НП мога да кажа, че текста ме удовлетворява изключително много. Оценявам високо съдържанието, защото там се говори за необходимостта да се намали административното бреме посредством Рефит, бреме, което тежи на предприятията и 20 милиона малки и средни предприятия, които всъщност са 90% от предприятията и са основен двигател на економическия растеж тъй като те имат и много възможности за иновации, за създаване на заетост и е, социално интегриране. Тоест МСП е действително в основата на економическата тъкан и те трябва да бъдат е, основна цел на нашите действия. Това е много важно, че не се забравя от е, докладчиката. Бих искала също да предложа няколко изменения на докладчика, за да се допълни е, текста. Е, по втори параграф, например, е, мога да кажа, че не сме склонни да се съгласим да има дерегулация, а по-скоро да има добра регулация, защото МСП нямат нужда от дерегулация, а от едно добро, една добра регулаторна рамка, която да им дава възможност да създават работни места. Пети параграф готов, говори се за ефективно изпълнение на теста за МСП в оценката на въздействие. Смятам, че това трябва да се прави на всички етапи на подаване на законодателно предложение по принципа да мислим първо за най-малките. Огромен процент от предприятията в Европа са малки и средни и те трябва да бъдат е, отправната мярка за всяка дейност по регулиране при нас. Девети параграф, оценка на въздействието. Мисля, че трябва да си задем въпроса кога е най-удачният момент да се изготвят тези оценки, е, за да може да се оцени реално е, необходимостта от е, законодателството. Защото много често тази оценка на въздействието се прави в началото на законодателния процес или винаги се прави така, но след това текста минава през различни дискусии и е, през триалог, да речеме, и това, което излиза в края на кращата е много различно от е, първоначалното предложение, когато е направена оценката за въздействието. Ето това исках да кажа. Това са относително несложни неща. Определено отново искам да подчертая колко отлична е работата върху представения от докладчика текст. Ние сме съгласни с него в много голяма степен. Следващият оратор. Eh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Макентайер за този доклад. Той представлява отлична база за дискусия, но трябва да призная, че имам някои критики към съдържанието. Защото в становището се говори за дерегулиране – смятам, че минималните европейски стандарти имат своето оправдание, имат своята цел. Те трябва да гарантират минимална степен на закрила в областта на заетостта. Става въпрос за закрила на здравето и сигурността на работниците чрез законови разпоредби, т.е. чрез регулации. хиляди правила. Хиляди работници обаче ежегодно биват ранявани или умират при трудови злополуки, затова здравето и сигурността на работното място са приоритетни. Ето защо трябва да направим така, че регулаторната рамка да се спазва, разбира се, ако е възможно да бъде спазвана. Малките и средни предприятия много отдавна имат свое синдикално представителство и да, те са е, от изключително значение за нашата економика, за растежа и заетостта. И много често малките и средни предприятия могат да реагират по-бързо и по-ефективно от големите предприятия. Най-важното обаче е да се защитят интересите на гражданите, респективно на работниците, когато се провежда проектът РЕФИТ. Да, може би системата ще бъде преструктурирана, възможно е, но не бива да се забравя ефективността на регулаторната рамка и да се следи за качеството, а не за количеството. На второ място Има законодателни актове, които трябва да бъдат отменени или разпоредби, които трябва да бъдат преразгледани, за да работят по-добре. Това е така, но позициите на социалните партньори непременно трябва да бъдат отчитани в този процес. Смятам, че комисията в момента изпразва от съдържание отношението към социалните партньори и с това създава прецедент. Смятам, че трябва да се тръгне по по-различен път, госпожо Макентайр. Надявам се, че във вашия доклад ще отчетете и необходимостта от привличане на от обхващане на всички работници, независимо от бранша, в който работят. Необходими са минимални стандарти. Против отстъпките съм. А сега ще дам думата на Ула Търнес от името на либералите. Говори госпожа Търнес. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика за много доброто становище. Засегнати са в становището основни съществени моменти, свързани с заетостта. Напълно съм съгласна с докладчика, че е необходимо по-добро законодателство и по-висока степен на защита. Съгласна съм, че трябва да се оточнят правните разпоредби и най-вече по отношение на здравето и безопасността на работното място. Докладчикът много точно е посочил тези изисквания от името на нашата комисия. По отношение на малките и средни предприятия съм посочва необходимостта от подобряване на законодателството, както и включването на клаузи Сънсет, за които стана дума и в разговора с господин Тимерманс. Много важно е да имаме предвид социалните партньори, предприятията. Survive малки, средни и по-големи, които ще трябва да се е, да прилагат законодателството. И затова е изключително важно да дадем възможност на всички заинтересовани и засегнати страни да е, вземат отношение по дневния ред е, във връзка с подобряване на законодателството. Ще подготвим е, е, изменения не толкова по отношение на е, началния процес на политическия цикъл и контрола, а по време на целия цикъл и най-вече към края му мисля, че е, ще се спрем в измененията, които ще внесем на най-съществените моменти. Ще се откажем от е, някои от е, по-дребните подобрения, които бихме могли да предложим. Благодаря. Давам думата на колегата Кари. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика но трябва да ви кажа, че ще мине времето, като се споразуме. Мисля, че просто документът е чудесно отправна точка за обсъждане на нашите позиции. Всички е, ние, разбира се, искаме да се създадат повече работни места, това е извън всяко съмнение, но важно е качеството на тези нови работни места и точно тук е моята загриженост но гледам на нещата положително. Всички сме на едно мнение, че законодателството трябва да бъде ясно, просто и понятно. От това всички ние ще спечелим, само така то ще служи за добра основа за по-нататъчна работа и това е много важна цел, за която с удоволствие ще се боря и аз. Бележката на комисията за това, че работниците в дългоспрочен план биха загубили, ако се промени законодателството за сигурността на работното място, например по отношение на канцерогенните фактори и така нататък. Това за мен е тревожно. Да, освен това в държавите членки по различен начин работи законодателството. В някои държави има много силен социален диалог в рамките на който социалните партньори са много активни и точно такива държави трябва да имат правото да гледат напред и да бъдат в позицията да представят нови инициативи. Значи, е, е, е, чрез ЕФИТ не всичко трябва да се хармонизира. Според мен трябва да се въведат минимални стандарти, но не бива да искаме да унифицираме държавите членки. Нашата цел е да засилим позициите на работниците в края на краищата. Затова ще внеса свои изменения които да дават възможност на държавите членки да надхвърлят европейското законодателство, но и да се реформира сега действащото. Благодаря за дискусията. Uh, благодаря ви. Uh, от името на зелените. Uh, докладчик е, е Джин Ламберт. Да, благодаря ви. Аз ще говоря от името на колегата Ламберт. Ние имаме малко по-различен подход към основните моменти в становището. Можем да подкрепим изискването за преглед на а, законодателството и а, в зависимост от резултатите а, а, на оценката на прилагането на национално равнище. Не можем обаче да се съгласим с а, а, някои а, от а, констатациите и изискванията в становището, най-вече във връзка с директивата за здравето и безопасността на работното място и за майчинс... отпуска по майчинството. Е, очевидно се поставя под въпрос е, тяхното е, така, прилагане. Пропорционалното прилагане според нас е, така да се каже, парадокс. Трябва да си дадем сметка, че всъщност под претекста, че трябва да се опрости законодателството, всъщност се намалява нивото на защита, която се предлага, така че в това отношение трябва да разглеждаме и някои от случаите на е, така, подобряване на конкуренцията, както е, е, това се изразява в становището на комисията и на нашия докладчик, а ние смятаме, че всъщност става дума за намаляване на стандартите на защита. Шон Саймън, благодаря от социалисти и демократи, господин Саймън. Благодаря, госпожо председател. Присъединявам се е, към поздравленията е, към госпожа Макинтайр бивша колега. Тя винаги предлага текстове, които са с забележително качество. Аз не съм отдълго в Европейския парламент, но очевидно не винаги а, нещата са а, чак толкова ясно разграничени, когато говорим за различните политически групи и понякога а, нещата като че ли а, се прелива, са преливащи. Да, господин Тимерман е социалист, госпожа Макинтайр не е социалист, със сигурност, но а, а, но независимо от е, това, като е, социалист или не социалист, е, ние е, е, трябва да оценяваме работата на господин Дати Марманси. Е, много често тя е действително е, добра и заслужава е, похвала, а в някои случаи обаче е, не е, можем да се е, зарадваме чак толкова много и да го похвалим. Опростяването на законодателството, за което той говори, е, не толкова за дерегулиране, а за опростяване, е, не е много ясно в е, не, изказванията на господин Тимерман, докато при госпожа Макинтайр нещата са съвсем ясни. И не винаги е, става дума единствено за малките и средните предприятия, които трябва да бъдат освободени от това тежко административно е, сложно е, бреме и законодателство. Не, става дума най-вече за производството, за това, че непрекъснато и непрекъснато и непрекъснато всъщност върху економиката, върху производствената сфера се налагат нови и нови административни изисквания, които тежат отгоре и така че а, всъщност не упростяването е проблема. <laughs> Проблема е в невероятното осложняване на нещата и на напластяването на себе нови и нови законови изисквания. Аз а, мисля, че действително а, би трябвало да а, помислим за а, нищо по-рационално, когато говорим за законодателство и за упростяването му. Да помислим за простички, ясни закони, които да, да се разбират и от фризьорите, и от хлебарите и действително да не натоварваме тези хора, които и без това работят много и трябва да е, създават и работни места, ако ние им създадем съответните условия. Струва ми се, че е, това се имаше предвид, е, когато господин Тимерманс говореше за е, подобряване на законодателството. Е, докладът на госпожа Макинтайр е, е добър и аз мисля, че ние можем с някои изменения да подобрим още повече неговото качество. Благодаря, Вие знаете, че а, ние знаете нашата позиция, но нека да поздравя първо госпожа Макинтайр един, два пъти, три пъти. Браво! Защото вие цитирате е, данни за това колко е, работни места се създават от малките и средни предприятия и колко е необходимо да има опростряване, защото 50% от времето на ръководителя на предприятието се отделя за административна дейност. Това е огромна пречка. Браво за вашето желание да се е, опрости е, е, законодателството в трудовата област. Та не бива да се пренебрегват, разбира се, и основните проблеми за сигурност и е, здраве. Вие се борите за е, принципа на превенция и на бдителност, което обаче ще е, спре усилията добре е да се опростяват е, интелигентно е, нормите и екологичните, и здравните, и санитарните. Една, нека да ви дам пример за страна, която е успяла и която е, е, има сериозни постижения. Е, нейният трудов кодекс е, не е, е чак толкова голям. Well, like Госпожа Макинтайр, последни думи. Е, да, благодаря. Благодаря за изказванията на колегите и за техните предложения. Е, нека съвсем накратко да се спра на предложенията. Госпожа е, Сандер, да, проверката на малките и средните предприятия е един важен момент. Естествено, важно е хубаво да подберем, правилно да подберем момента за оценката на въздействието и да я насочим в правилната посока. Госпожа Юнгериус, здраве и безопасност. Изключително важни. Напълно съм съгласна с вас. Аз съвсем конкретно съм посочила, че няма да има компромиси по отношение на здраве и безопасност. Напълно съм съгласна с вас, че ние не можем да а, а, намаляваме степента на а, а, грижи за а, а, защита на здравето и безопасността. Да, как точно да подходим към съществуващата регулаторна уредба. Ако желаем да намалим законодателството, да а, го опростим, да го ограничим, така да се каже, това а, едва ли ще а, е, означава непременно подобряване. И затова а, търсим различни понятия, но трябва след това да се напаснат и в различните езикови версии. Разбирам какво точно имате предвид, но може би ще трябва да поговорим допълнително по тези въпроси. Благодаря на госпожа Търнес за коментара. И, както вече казах, е, съгласна съм и с вас, естествено, когато става дума за високи стандарти по отношение на здраве и безопасност. Съгласна съм и за този подход от е, долу нагоре, е, за това, че трябва да обсъдим въпросите с всички заинтересовани страни оценката на въздействието. Всичко това естествено е записано и аз съм напълно съгласна да, съгласна съм и с това, че трябва да се оточни, да се изясни законодателството и, и а, точно това желаят и държавите членки, в крайна сметка. А, държавите членки а, в тази сфера ще имат възможност да а, бъдат, така да се каже, с законодатели. А колегата Саймън, а, да, а, господин Тимърманс е всъщност предпочитан и от мен вид и тип социалист. Да, трябва да признае това. А, когато говорим специално за а, здраве, безопасност при фризьорите, господин Тимърманс казва, ако вие желаете законодателство по отношение на здравето и безопасността в фризерските салони във вашите държави, добре, нямам нищо против. Никой не ви пречи. Националната държава е компетентна. Естествено, трябва да го направи. В крайна сметка, от държавата зависи какви условия точно ще и стандарти ще установи. Ние в Европа обаче отговаряме за европейските правни норми. да, а, може би ще трябва да поговоря и с господин Тимерманс по тези въпроси. Съгласна съм, Саймонс. ние трябва да намерим обаче път а, за а, постигане на добър компромис. Много конструктивни бяха вашите изказвания по време на дискусията и аз съм благодарна. След два дни, 26 марта, 12 часа изтича срока за внасяне на измененията. След това приемане на становището на 28 май в комисията, после във водещата комисия Юри на 16-17 юни. Това е за сега. И така, преминаваме към 14 точка. Европейския фонд за стратегически инвестиции. Давам думата на докладчика по становището Данута Язовецка. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Искам първо да благодаря на всички колеги за това, че внесоха своите 300 67 предложения за изменение. Благодаря и на докладчика в Сянка, с които, докладчиците в Сянка, с които работихме много добре. Благодаря и на секретарята на нашата комисия, който беше изключително полезен. Становището ще бъде е, е, гласувано на следващото заседание на комисията. Миналия път, заедно с докладчиците в Сянка, започнахме работата по компромисите. Много държа да има компромиси, които да са приемливи е, надпартийно, с възможно най-голямо мнозинство. Целта е да допринесем колкото може по вече за работата на Комисията по бюджети и бюджет, Комисията по економически въпроси, които са получили над 1400 предложения за изменения. Представете си какъв огромен труд е това за тях. И за това ми се иска нашето становище също да бъде отразено в тях. Ето защо съм се съсредоточила върху онези предложения, които се обсъждаха най-вече по време на обсъждането на моя доклад. Моите приоритети са създаването на работни места, нещо, което е в ресора на нашата комисия, както и в другия приоритет, другия ключов елемент е положителното въздействие от създаването на работни места за е, Европейския съюз. Това е по член първи от ЕФСИ, Европейския фонд за стратегически инвестиции. Що се отнася до управителния съвет, според нас а, трябва, в него трябва да влязат хора, които да, да могат да работят според изискванията на член 3. Така че да има устойчиви а, така, положителни ефекти за Европа. Това е изменение 5. А, с членове 10 и 12 от а, FC са много важни за нас във връзка с а, подкрепата на ЕЦБ за а, инвестиционните платформи, така че парите да отиват направо при малките и средни предприятия, защото за наше изненада се оказва, че те са онези, които могат да създадат най-много работни места. Имаше два спорни момента, които тук искам да отчертая, защото ми е трудно да приема предложенията по тях. Една от политическите групи държи в нашия документ да има текст, в който да става дума за разпределение на парите от фонда по географски принцип. Лично аз не съм съгласна с такъв подход. Знаете, че в Европейския съюз има много фондове, структурни фондове, които достатъчно силно се концентрират върху някои по-слабо развити региони. Нека европейските фондове да се мобилизират за тях. В случая обаче става, вид, става дума за друг вид фонд. Фонд, който трябва да бъде а, така нещо като вдъхновение за частния пазар. Има достатъчно добри проекти в, за регионите, специално предназначени за регионите, които насърчават създаването на работни места. Но според а, нас а, в ЕФСИ не бива да има географско разпределение. И другия проблемен момент, другото проблемно изменение. Една от политическите групи а, говори за по-добри, по-устойчиви работни места, а не за висококачествени работни места. Днес а, имам среща с а, докладчиците в сянка, не знам какво ще решим. Всъщност това е въпрос за създаване на нови работни места. За това се говори. Как ще дефинираме по-добрите работни места, след като преди това не го е имало? Как едно работно място ще бъде по-добро от едно, което не е съществувало? Да, говорим условия за работа, условия за труд но може би двете политически групи, които внасят предложенията, ще размислят и ще се върнат към първоначалния компромис, който бяхме постигнали без тези горе споменати изменения. Нуждаем се от възможно най-широка подкрепа. Колкото по-широка подкрепа получим от комисията, толкова повече ще тежи нашето становище във водещите комисии бюджет и екон. В край искам да благодаря на всички докладчици в сянка за чудесното сътрудничество. Разбира се, че то не е приключило. Продължаваме, но сега чакам вашите бележки. От името на социалистите и демократите, благодаря. Госпожа Родригес. Благодарности за докладчикът. Тя успя да мине много бързо през е, работата, да отчете нашия принос. Ние определено си сътрудничихме по тази бърза процедура. Компромисите са много важни, а що се отнася до стратегическите приоритети, е, ние трябва да направим така, че този фонд да работи за, е, за заетост и то за качествени работни места. Надяваме се, че ще бъде отделено достатъчно внимание на уменията, на обучението. Също така сме съгласни, че е изключително важно да се слага акцента върху малките и средни предприятия. А що се отнася до управлението в нашата комисия, според мен има консенсус за това, колко е важно да се отдели внимание кой ще е, членува в е, комитета, който ще определя е, проектите за инвестиции, защото те наистина трябва да отчитат и идеята за създаване на работна места и за по-добри инвестиции. И тук е много важно това как ще бъдат замислени съответните проекти, защото платформата за инвестиции може да стане съответно много важен двигател не само за инвестиции, но и за създаване на работни места. И накрая какъв подход да бъде възприят – това съвсем не е най-маловажният въпрос. Ние оценяваме колко е, е важно факта, че, ви, че се отчита необходимостта да има е, сближаване. Разбира се, целта е, е главно да има висококачествени стратегически проекти за инвестиции. Това е безспорно. Но от доклада на МОД сме наясно, че ще има повече създадени работни места, ако фонда обърне внимание на регионите, които са най-засегнати от кризата. Не казвам, че трябва да им се даде по-висок приоритет, но проектите, които идват от тези региони, трябва да бъдат обработени по една бърза процедура, по спешност, защото по този начин ние ще можем да намалиме и социалното, социалното напрежение, извинете, в много региони. Именно това е нюанса, който искам да въведа Тоест не казвам, че трябва е, подобни проекти да имат по-висок приоритет, а само да бъдат оценени по бърза процедура. Благодаря. Thank you. Uh, Ulrike Trebesius. Zunächst einmal möchte ich първо искам да благодаря на Данута Яхловецка за това, че сведе до поносимо ниво огромният брой предложения за изменения. Мисля, че точно това е конструктивният начин на работа. По принцип ние отхвърляме ЕФСИ, защото не, смят, не, не вярваме в ефикасността на програмата. Естествено, че няма да можем да предотвратим създаването на фонда. Затова ще се опитаме да участваме в намирането на сравнително приемливи за всички компромиси. Това, което искам да подчертая още веднъж, е, че на пазара трябва да излизат конкурентоспособни продукти. Сегашния списък от изисквания съдържа цели, които са несъвместими с това изискване например, иновации, насърчаване на обучението, целите Европа 2020, социално предприемачество. Дали ни харесват тези неща или не е един въпрос, но е ясно, че те не могат да функционират в рамките на ЕФСИ. Освен това не смятаме, че структурните реформи трябва да бъдат предпоставка за участие в програмите по ЕФСИ. Никога няма да се уморим да повтаряме, да, че че трябва да се мисли за причините, които породиха кризата в Европа. И смятаме, че е, структурните реформи трябва да влязат като важна е, предпоставка. Друг проблем, според мен, е, е прекаления акцент върху квалификациите, съответстващи на изискванията на, работна, на пазара на труда при избора на е, ръководния персонал и на работния е, персонал. Аз мятам, че то не бива прекалено да се акцентира върху това и не бива да бъдем прекалено претенциозни на фона на огромната безработица в Европа. Също така смятам, че не бива да бъдат прекалено големи изискванията към проектите по отношение на качеството на работните места. Не бива да се прекалява защото ако програмата за ЕФСИ трябва, иска да постигне резултат, ако ще я има, то трябва да се опитаме да насърчим и да обхванем малките и средни предприятия, а не да ги изправяме пред допълнителни регулации. Но вече стана дума днес след обяд. Сигурни сме, че ще намерим компромис. Още веднъж благодаря на докладващата за работата й. Thank you. Е, from the ALDE group. Благодаря, Енрике Calvé-Chambon от АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. За какво става въпрос? Аз така обичам да мисля в спортни категории. Има напрежение между две а, концепции за инициативата на господин Юнкер, която ние по принцип подкрепяме има тенденция а, да разглеждаме нещата като ето на още един пореден инвестиционен фонд. А, който ще се ръководи от някакъв комитет и ще така и от него ще се печели. Не това се искаше от господин Юнкер и не това предлага господин Юнкер и не това очакват гражданите от нас. В този смисъл смятам, че става въпрос за краткосрочен шоков план. По-скоро шоков план за борба с, за бързи, спешни мерки за борба с безработицата. Добре, говорим си за разумни проекти, устойчиви проекти, проекти по-продължително ни във времето но внесъл съм и своето изменение. То беше прието от отличната авторка на доклада, която впрочем мога само да похваля. Значи, е, хем спешни мерки, но с устойчив ефект мерки, които обаче в много кратки срокове да дадат резултат. Ето това е нашата идея за шоков план и ние я подкрепяме. На второ място този шоков план не изисква брахостничество на средства. Напротив, нещата ще се проверяват, ще бъдат прозрачни, но на първо място целта трябва да бъде да се намали безработицата. Какво означава това? трябва да се целим там, където е голямата, най-голямата безработица. Това го каза и госпожа Родригес. Това е приоритет. Значи няма да мислим в категории национални или държавни, коя държава, а, е, коя администрация, административни региони. Не, става въпрос за големите области, къде, за областите, където има най-много безработица. Значи това може да бъде трансгранична област, може да бъде и някоя провинция. Ето там трябва да се целим, за да имат доверие гражданите а, към нас. И още нещо искам да подчертая. Постоянно се говори за quality jobs, е, качествени работни места. Какво значи това? Какво значи добро качествено работно място? Та ние сме в аварийна ситуация. Какво има да обсъждаме за качествените работни места? Нека да си говорим просто за работни места. Защо лепим прилагателни? А, нека да говорим Нека говорим така. Stabil, better and sustainable. Добри и устойчиви. А какво има да говорим за качествени работни места? Оттам ще трябва да дефинираме кое е добро качествено работно място, кое е по-добро качествено, кое е по-низко качество, вено излишно е. Ние, либералите, смятаме, че трябва да се говори за устойчиви работни места. И още нещо исках да кажа за участието в управителния комитет. Не говоря за оценителите на проектите, а за така наречения управителен комитет, в който, който се състои експерти от политически експерти. трябва да внимаваме да не се а, създават нови пречки, нови купища от хартия. Например, на времето говорихме, че трябва да се контролират държавите, членки на регионално ниво, на местно ниво и това бяха хиляди чиновници, хиляди формуляри, хартия и така нататък. Нека сега да опростим нещата. Нека сега да се занимаваме с големите проекти от европейска а, перспектива. Благодаря. Any representative for the GUE Engel group? No. Представителя на ГОЕ няма го. Тогава Моника Рано от Зелените. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на авторката за изключително конструктивното сътрудничество. Много високо ценя е, сериозния диалог по такава една комплексна тема, допускаща принципно различни подходи така че наистина съм благодарна. Смятам, че а, заедно съвместно ще постигнем а, значително подобряване на документа. Ние зелените все още не сме 100% доволни. Авторката вече знае, че имаме доста критики, но сме готови да търсим компромиси. От една страна държим да стане ясно, че не всяка инвестиция е добра инвестиция. Инвестицията трябва да бъде целенасочена и да бъде свързана с полза за гражданите на Европа. Инвестицията не е само цел. За това искаме да включим по-конкретен текст по отношение на целите, на които трябва да служат тези инвестиции. За едното вече стана дума Европа 2020 изисква наредно важни цели, климатични промени, създаване на работни места, иновации и така нататък. Според мен трябва да се включи и така наречената защитна клауза за определени инвестиции, да, които да изключват, примерно, антиекологични инвестиции и други подобни, които биха навредили. Нещо друго е, за което говорихме, е фокусът върху регионите в Европа, в които процентът на безработицата или на бедността е ви особено висок. В едно проучване на МОД по този въпрос се казва, че ЕФСИ може да има най-сериозен ефект, ако послужи за създаване на работни места в региони с висока безработица и специфични социални проблеми и същевременно в държавите членки трябва да се предприемат съпътстващи мерки на трудовия пазар, обучение, квалификация. Важно е и много ни харесва това, че то се казва в документа. Но държим да се подчертае че а, а, трябва да се обърне внимание на регионите с най-висока безработица. Трябва да обърнем внимание на проучването на МОД а и общата ни цел е да се изчерпа възможно най-ефективно потенциалът на ЕФСИ. За това не само економическия и социалния ефект, а и териториалния ефект са, е особено важен. И последна трета точка, която е важна за нас, наред с заетостта, и устойчивото развитие е да демократичното устройство на ЕФСИ. Например, него трябва да залегне партньорския принцип, така както е в политиката на сближаване, т.е. привличане на социалните партньори и гражданското общество на местно равнище, както и по-силно привличане на Европейския парламент за участие в избора на експерти по социалния пазар които ще бъдат в състава на управителния комитет на ЕФСИ. Ще ни се че Европейския парламент да участва по-сериозно в този подбор. Внесли сме и други изменения по отношение на баланса между половете, платформи на гражданското общество и прочие Знаем, че не всичките ни предложения ще бъдат подкрепени, но сме готови да работим конструктивно за компромиси. Благодаря и за досегашната конструктивна работа. Thank you, Laura Agia, EFTD. Благодаря ви. А, сега давам думата на Лаура Агия от Европа за пряка демокрация и свобода. Благодаря на авторката за готовността и да обсъжда с нас и да работи с нас. За съжаление, от името на моята политическа група трябва да кажа, че все още сме твърде далеч от сближаване на становищата. Там, където ние настояваме за прозрачност, а, мнението ни бива приемано. По тези въпроси а, е, можем да се договорим. Но за дефиницията на микропредприятията, е да, и там има известна готовност всички да разберат, че този фонд или трябва да а, има ефект за реалната економика, за да може да компенсира последствията от кризите, или просто ще си остане а, кух в, по тези въпроси виждаме на среща си готовност за сътрудничество и компромис, но критиките ни си остават, все още сме много раздалечени в мненията си. Продължаваме да така имаме някои притеснения по отношение на много аспекти на заетостта, както и по отношение на някои економически аспекти. Това, разбира се, са въпроси, които се обсъждат в други комисии. Но понеже стана дума за инфраструктура, нека да погледнем какви са данните за заетост, създадена покрай големите инфраструктури. Например, в Италия имаше а, такава една голяма структура, която би могла да получи средства от фонда, а всъщност допълнителна заетост не е създадена. Що се отнася до регионалната компонента, фондът или трябва да бъде полезен за онези региони, които са най-силно ударени от кризата – или ще продължим да се занимаваме с мегапроекти, които обаче не отслабват последствията от кризата. Да, готови сме да сътрудничим, готови сме да обсъждаме и да потърсим възможност за сближаване на мненията. Включително и тук в комисията. Още веднъж подчертавам, колко е важна свободата на човека. Uh, говоря за упра... управляващия комитет. Там не бива да има никакъв конфликт на интереси. Трябва да бъде съставен от хора, които са компетентни в социалната об... област. Uh, това, на което трябва да наблегнем е социалната економика. А в момента социалната област не е сред силните страни на Европейския съюз, но нека поне да отслабим последствията от кризата в Европа. Гион Балас. Гион Балас. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за извършената работа. Искам а, директно да премина по същество, а именно две теми, които ме безпокоят и дразнят. Първо, географското разпределение. От 2008 година има голяма ми разлики в европейската економика и когато бе замислена европейската обща валута, не бе изми... замислен а, инструмент, който да разпределя инвестициите. Когато сме в една и съща економическа зона, трябва да има и по-слаби, и по-силни. И именно трябваше да има инструменти за амортизиране на подобни проблеми. И ако от сега кажем, че не трябва абсолютно да се приема предвид географския критерий, отново ще създадем проблеми, защото няма да може да се обслужват някои е, региони. Сега не става дума за, за е, определени фондове, които така или иначе сега са ориентирани към тези региони, но в края на кращата те трябва да могат да се възползват допълнително от средства. После втора точка от преамбюла, там се, има текст, който също е свързан с е, кохерентността, а именно предварителните условия за е, полезността на е, инвестициите. Говори се за структурни реформи, но не се дефинира какво значи реформи, реформи на трудовия пазар или къде трябва да мислиме малко по-големи подробности. Сега има страни, които е, спешно има нужда от реформи в образователната система, в други пенсионната система. И второ, е, е, фискална отговорност. Какво означава това? В някои страни има много малко развитие и не могат да намаляват данъчното бреме. Така че ако искаме плана да постига своите цели, не считам, че по идеологически съображения трябва да слагаме критерии, които ще застрашат разпределението на парите, така че те да не отидат там, откъдето има нужда. Председателят, добре. Доминик Мартен има думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Оставам с впечатление, че е, тук става е, опит, е, да, дума за опит да направим за два месеца това, което не успяхме да направим от е, 8 години. Значи, предлага ни се една шокова терапия, да инвестираме 315 милиарда евро. Чудно, никакви проблеми, само че от е, тези 315 милиона всъщност налич... Е, разполагаме с 15 и очакваме те да, друго останалите да бъдат е, създадени в страните членки. Освен това, в същия момент, в който господин Юнкер иска пари от страните членки, иска 20, 30, 50, 100 милиарда в економии в националните бюджети. Това няма как да стане. Така че е, това са някакви пълни измишлетени и съжалявам, че смятам и така искам да го обявя ясно, че тези неща няма да сработят. Председателката благодаря. Сега съм сигурна, че докладчикът иска да обобщи. Заповядайте. Jeżeli chodzi o, o Państwa opinię bardzo... Благодаря, госпожо председател. Много внимателно проследих всички изказвания и бележки. Някои от тях а, а, много приличат на онези, които бяха направени на заседанието на докладчиците в Сянка. Някои просто съвпаднаха с тях. На първо място аз съм убедена, че този фонд и експертите, които ще правят подбора на проектите, ще бъдат двигател за Европа и ще допринесат за създаването на работни места, ще дадат тласък на растежа. Естествено, че аз съм загрижена за регионите, които са най-проблемни. Вие е, говорихте за спешната процедура, за спешна процедура при подбора, при вземането на решения. Да, това звучи много добре. а и в моя доклад става въпрос за подреждането на приоритетите при подбора на проектите. а, имате право, че това, което аз предлагам, дава възможност за допускане на грешки. Регионите, които най-силно се нуждаят от структурните фондове, често пъти а, в недостатъчна степен успяват да привлекат частни инвестиции. В това отношение сте прави. Вашето предложение може би ще сработи по-добре приоритизиране на регионите, които са в най-голяма нужда и ускоряване на процедурите там, където е възможно. Така и ще променя текста в моя доклад. По този начин мисля, че ще се съобрази с интересите на другите политически групи. Сега за госпожа Трибезиус. Съзнавам, че вашата политическа група е на друго мнение по този въпрос. Знам, че вашата група не смята, че този фонд може да бъде всесилно лечебно средство. Аз също всъщност, но смятам, че този фонд може да даде тласък да насърчи публично-частни партньорства във вид, в който те сега не работят и ако в крайна сметка мерим успеха на фонда по това, доколко е привлякал частната, и частния бизнес, нека да бъде така. В времена на криза се говори за структурни реформи и за това в своя доклад аз споменавам определени структурни реформи, които трябва да продължат. Сега забележките на господин Балаш. Много е трудно да се вземе решение по отношение на реформите, защото всяка държава членка, всеки нейн регион, регион се нуждаят от различен вид реформи. Естествено, че трябва приемственост и последователност на реформите, но и знаем, че не може да се предложи абсолютно решение, валидно за всички господин Шапон се е, така, наблегна на висококачествените работни места. Говорихте и за шокова терапия. Говорихте и за дългосрочния подход. Бих казала следното. Ако говорим за дългосрочен подход, то не говорим за нищо друго, освен за стабилни работни е, места. В този смисъл, позволете ми да говоря и за качество, защото преди години говорихме за много гъвкавост на пазара и докъде стигнахме. Лоши договори се сключиха благодарение точно на нашите предложения. Ние просто тогава не обърнахме достатъчно внимание на качеството. Затова в никакъв случай не бива да подценяваме качеството сега. Разбира се, че това трябва да бъдат добри, достойни работни места. Шокова терапия, но не за краткосрочни работни места. Госпожа Вана говори за най-силно засегнатите региони. Надявам се, че моето предложение за решение ще ви хареса ще хареса и на вашата политическа група. Сега няма да повтарям всичко, което казах на заседанието на а, докладчиците в Сянка. Оценката на експертите, подбора им, фактът, че парламента трябва да бъде включен, ще удължи процедурата. Мисля, че съветът може да свърши добра работа в това отношение и че участващите експерти наистина ще бъдат експерти. Разчитам, че ще бъдат добре подготвени. Защото честно казано, ако се стигне до консултиране на парламента и някоя политическа група не е съгласна с някои от експертите, предлагани от комисията, нещата могат да се проточат до безкрай и да търсим с години експертите, които ще се харесат на всички, а средствата ще стъдят неизползвани. Всичко това, което поискахте, госпожа Надър, е, вече е включено прозрачност, микропредприятия, макар че дефиницията на Европейската комисия се цитира тук. Аз ви уверявам, че всичко това е включено в доклада. Що се е до географската концентрация, това е компромис Г. И там много ясно казваме, че държим да се осъществяват и проекти в засегнатите региони. Там говорим и за декларация на експертите, в която да декларират, че са независими. Надявам се, че нито един въпрос не забравих. Благодаря на всички за сътрудничеството и за приноса в момента сме в така наречената бърза процедура. Надявам се, че добре ще се справим и ще изготвим добър доклад. На 1 април е, ще приемем становището е, тук в комисията, а след това на е, 20 е, април е, е, е, гласуването в Инта. Давам думите, думата веднага на следващия докладчик по становище за личните предпазни средства, госпожа Лаура Аджея. А, а тути quelli che ha... Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички онези, които работиха с нас. Благодаря на докладчиците в Сянка, които участваха в изготвянето на предложенията за изменения и компромисите. Ще ми се по-нататъчната ни работа да доведе до изготвянето на документ, радващ се на максимална подкрепа. Много беше важно това, че получих становища и предложения от всички колеги. Като тук искам с, с задоволство и удовлетворение да подчертая, че до голяма степен бяхме на еднакви или сходни позиции, което е ясен знак за това, че сигурността на работниците е много важна за нас и че създаването на така добър регламент ни обединява. Отбелязала съм си е, забележките на колегите, например, колко е важна информацията за използването на личните предпазни средства. Е, и чрез директни комуникационни средства, апове, приложения за смартфони, интернет сайтове, за да може да достигне информацията за начина на използване на личните предпазни средства до всички, включително и до самите работници, за да се избегне риска от трудови злополуки. Благодаря за предложенията на зелените, както и на, на социал-демократите всички подчертават колко е важно да се спазва правото на здравословно и сигурно работно място за предотвратяване на трудови заплахи злополуки. Всички сме съгласни, че ни трябват по-прецизни правила и ясни дефиниции на евентуалните рискови категории, за да се избегне всякаква възможност за различни тълкувания и четения на разпоредбите на регламента. По отношение на риска, колегите бяха също така до голяма степен единни, а именно, че държим разпоредбите на рекламендът да са а, възможно най-близко до потребностите на онези, за които е предназначен той. а, получих идея, с която се... Дадоха ми идея, с която се съгласих, а именно черно, черния труд и надомния труд също трябва да влязат като категории. друг въпрос, по който говорихме, беше представителството на онези професионални групи, които обичайно използват лични предпазни средства. Също така а, бяхме единни по отношение на контрола и санкционирането на неспазването на разпоредбите на директивата, включително и чрез наказателно правно преследване там, където е необходимо. Защото ако общата ориентация на целия регламент е добра, той ще бъде инструмент – който ще предотврати дори някои неволни грешки на работодателите и на работниците, а понякога и на производителите. Сега, що се отнася до конкретните формулировки, а, а, и, и неизползвания език, особено в опътванията към личните предпазни средства, трябва да се наблегне, че езика трябва да е не само лесно достъпен и разбираем, но той трябва да бъде и езикът на крайния потребител, това добавяме ние, за да се изключи всяко съмнение. Благодаря на колегите, които обърнаха внимание на а, оповестяването на риска, ако той съществува, когато става въпрос за несъответстващи на разпоредбите лични предпазни средства и за изтеглянето им от пазара. Съгласна съм с това, че трябва да бъдат оттеглени в рамките на 5 дни от пазар, което ще видим дали е възможно. Но наистина там, където има и най-малкия риск, трябва да се вземат мерки. По отношение на необходимостта от прозрачност при определянето на отговорността на всеки го проверките на място, които да са ограничени във времето. И също така подчертаваме, че не е необходимо да се сертифицира степента на защита на личните предпазни средства – Освен това, всички сме съгласни, че не бива да се прекалява с бюрокрацията, което е най-вече с оглед на улесняване или необременяване на МПС, е, МСП. Колегата Мекентайер говори за следене на прилагането навсякъде в Европейския съюз. Според мен това е трудно осъществимо, защото системите, законодателните на държавите членки са различни. Ако упростим правилата прекалено много, те ще станат прекалено общи. И затова не можем да имаме такива за целия Европейския съюз. Защото ще помисля по този въпрос но ако правилата са общи и тълкуването е а, свободно, може би ще се наруши степента на защита на работниците. Още веднъж благодаря на всички за уместните предложения. Много ми се ще това сътрудничество да продължи така, че накрая да се получи един е, ефикасен документ, който да е в полза на крайния потребител, но и на производителя и работодателя на ЛПС. Благодаря. Благодаря ви. Думата имат докладчиците в сянка. Господин Каса, НП, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Много от измененията всъщност са целят изясняване на текста в оригиналното предложение. Много важно е да запазим високите стандарти е, в този случай и да е, осигурим едно високо равнище на защита в този смисъл подкрепям измененията, които докладчика предлага. Те е, е, отговарят е, съвсем точно на целите, свързани с е, е, личните предпазни средства и целта, която те трябва да постигнат. Съгласен съм и с изменението, което призовава държавите членки да се възползват изцяло от всички възможности, за да предоставят пълен достъп до информацията на относно личните предпазни средства, така че да може да се направи правилния избор. Всъщност, водещата комисия е ИМКО, докладът ще бъде представен от ИМКО ще трябва да внимаваме при е, м, окончателната версия е, за това е, как точно ще бъдат разпределени компетенциите. Благодаря на докладчика. Е, мисля, че на тази основа ще постигнем добър компромис. Благодаря ви. Благодаря. Е, Гиан Балас е, от Социалисти и Демократи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за нейната работа. Всъщност тук се внасят много нови аспекти на възможността гражданите да получат достъп до информация за съответните средства. Комисията излиза със съответно предложение от, е, на базата на съществуващата директива. Интересен е проекта и е, считам, че можем да постигнем общо споразумение. Има един момент, който е, ние искаме да, да обработим. Всъщност, за да може да се гарантира е, предпазните средства да бъдат е, подложени на е, научни изпитания, трябва да има срок тези изпитания да са валидни 5 години. Ние не сме съгласни. В ИМКО има предложение да няма валидност на разрешителното което ще е проблем, защото ние искаме да имаме високо ниво на защита, а когато махнем срока на валидност, е, как... няма да има принуда да се преразглежда въпроса за сигурността на съответното оборудване. Мисля, че ние по силата на е, тематиката, с която се занимава наша комисия, нашата комисия, трябва да настояваме на този срок от 5 години. Господин Каза, мисля, че предлага 7 години, но в края на грещата ние сме комисията по социални въпроси и крайно странно е нашата комисия да предлага нещо, което всъщност засяга сигурността на работещите. Така че ние ще продължим да настояваме срока е, на сертификатите да бъде 5 години. Т.е. след 5 години те да трябва да бъдат преразгледани. Thank you. Благодаря. Госпожа Макинтайр, тук ли е? Um, Благодаря, госпожо председател. Ще започна с благодарност към Лора, нашия докладчик, за нейната работа. Моята група подкрепя изискванията относно личните предпазни средства. Ние вярваме всъщност, че управлението на риска на научна основа би трябвало да бъде и основата, на която ще разработваме правните актове. Моята колега Вики Форт от ЕКРЕ е докладчик по темата. Тя е, подчертава е, необходимостта е, от едно съвсем точно и същевременно упростено законодателство, така че да може да се прилага лесно и от по-големите, и от по-малките и средните предприятия моята група е, смята, че трябва съвсем точно да се посочи за какво законодателство е, става дума и какво очакваме по отношение на личните е, предпасни средства. Тъй като не всичко, което се споменава е категоризирано именно като ЛПС ще внесем две изменения, които бяха подготвени от е, мое име е при предишния легислатурен период. Е, и тези изменения са свързани най-вече с прилагането на законодателството не би било реалистично да очакваме унифициране е, по отношение на прилагането от държавите членки. И за това е, е възможно, според нас, е, да се постигне една и съща цел, независимо от това, че пътищата в рамките на законодателството на държавите членки могат да бъдат различни. Точно до това се отнасят и моите изменения. Благодаря ви. Думата има Оля е, Търнес от е, АЛДЕ. Благодаря. Благодаря на докладчика за извършената до тук работа. Много съм щастлива, че работим по толкова важна е, тема с толкова ангажирани колеги. Имам някои безпокойства за част от измененията. Мисля, че трябва да има ясна дефиниция за целта на индивидуалните е, лични предпазни средства и тези, които се правят по мерка. Това трябва да се прави само с основания за подобряване на здравето и безопасността. Ако няма подобни, това само ще е, добави още разходи е, на отрасъла и МСП. Работодателя и производителя могат да изпращат е, информация, според мен, и в хартиен вид или електронен вид. И не следва да се искат и двете, а едното или другото производителят не следва да е отговорен за трети лица, а само за конкретните е, негови работници, използващи тези предпазни средства. Очаквам е, работата с е, докладчикът в следващите седмици. С удоволствие. Благодаря. Тери Ранки от Зелените. Благодаря. Благодаря на докладчика за извършената работа. Смятам, че има отлична основа за постигане на компромис при измененията, като е, виждаме заглавието лични предпазни средства, оставаме с впечатление, че е много технично досието, но всъщност е, става дума за основни права на работещите за безопасност и е, опазване на здравето им. Затова темата е много важна. 23 милиона, т.е. 8,6% от 2007 насам са страдали от проблеми, свързани с работното им място. Това е сериозна цена, която се плаща не само от работещите, но и от работодателите и здравословната система. 5,9% се счита, че са разходите от БВП на година. Така че определено трябва да има подобрение в е, личните предпазни средства. Защото това също е, повишава и качеството на работата и работи за превенция на риска. Много е важно да се намаляват е, инцидентите на работното място затова е важно да има и съответната достатъчно разбираема информация за използване на тези средства. Също така е необходимо абсолютно да има механизми за контрол и наблюдение. След като се предоставя съответното оборудване на пазара. А когато то е, се окаже, че представлява риск, трябва да бъде изведено от пазара незабавно. Страните членки са тези, които трябва да решат е, режима за е, надзор и санкции и е, да направят така, че да се приложат решенията взети тук. И госпожа Агиас спомена също за нелегалната работа. Би трябвало да има една европейска платформа, за да може защитата на работното място, там тя е много сложно предизвикателство, защото не е ясно как да се установят дали се спазват изискванията. И е, работниците са изложени на много по-висок риск, с което и работодателите бягат от отговорност. Затова трябва да се отчита също и работата в домовете, която много често е недекларирана. Примерно, жените често се занимават с подобни услуги. Трябва да обърнем внимание и на тях. Аз също очаквам с удоволствие работата с докладчикът и мисля, че нашата комисия има какво да допринесе в тази област, защото става дума за едно основно право на безопасност и опазване на здравето на работното място. И не зубелна е тук. Значи нямаме представител на ГУЕ. Някой нещо иска ли да каже? Лаура, искате ли накрая да обобщите? Da, dai colleghi erano ovviamente già emerse eh, quando abbiamo oh, ricevuto gli, gli emendamenti. Da, Да, стана ясно, че има доста изменения. Ще поработим с секретарията, за да подготвим компромисните е, текстове и ще се опитаме, доколкото е възможно, да съобразим всичко това, е, което бе предложено тук. Е, е, колегата Балас говори за един петгодишен период. Струва ми се, че става дума за следното – когато е констатирано съответствие, не се налага на по-късен етап отново да се извършва проверка. Но аз разбирам, че колегата може би малко се е пообъркал и затова предлагаше да се въведе някакъв 5 годишен срок за валидност. Имаше и е, други е, забележки, които е, заслужават да им се обърне специално внимание. Ще се опитаме, както казах, да съобразим съществените предложения, така че да, в крайна сметка, становището да бъде в духа на разбиранията на всички нас, като компромис. Благодаря ви. Тъй като госпожа Субер не беше тук в залата, приемаме, че няма възражения. 1 април 2015 година приемане, т.е. гласуване и приемане в нашата комисия, а след това на 23 април в водещата комисия ИМКО. И струва ми се, че стигнахме и до последната точка е, в дневния ред за днес. Става дума за е, прегледа е, на и рамката за економическо управление. Докладчик е Ан Сандер. Да. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да напомня, че текста, за който става дума в момента, е становище на Комисията по заетост и социални въпроси за е, економическата комисия. Тоест е, става дума за е, рамката за економическо управление като цялостното регулация за економическите и бюджетни политики на страните членки. Докладът е по собствена инициатива, предлаган от комисията ЕКОН след публикуването от страна на Европейската комисия на съобщение, което се е, прилага към доклада за растежа, към годишния растеж за 2015. Това конкретно съобщение отчита е, състоянието и предизвикателствата в момента в Европа пред економическото управление. Е, ние току-що е, се осъзнаваме от кризата и сега казваме ясно, че не може да се живее със средства повече, отколкото ни позволява бюджета. И става дума не само за економически съображения, но и също е, за това да търсиме е, възвръщане на економическия растеж и устойчивостта на развитието в Европа. Това е единствения начин да извадиме 24 милиона европейци от безработица. За да можем да създаваме заетост, трябва да се стигне по-далеч от е, проста економическа координация. Трябва да се търси и социално координиране. Именно този е, социален аспект е най-силното послание от моето е, съобщение. За в този смисъл слагам ударение върху няколко моменти, примерно необходимостта е, да се организират е, съвместни заседания на ЕКОФИН и е, съвета по социални въпроси да заработи в рамките на европейския семестър, включително с специфичните препоръки за отделните страни, за да може да се е, осъществява и по-демократичен контрол е, в рамките на економическото управление. Нашето становище породи доста коментари, 140 са измененията, които са предложени и в този момент искам да благодаря на всички мои колеги за техния принос, който с е, който можах да изграда позицията на нашата комисия по този дебат, който е изключително важен. Благодаря и на докладчиците в Сянка. С тях е, обменихме много удачно мнение нееднократно и по този начин успяхме да постигнем и компромиси. И сега, благодарение на усилията на всички, включително усилията на секретарята, на когото искам да благодаря, успяхме да ви предложим е, няколко, около 15 компромисни изменения. Няма да ги коментирам в подробности, само искам да обърна внимание на най-важните моменти. Първата Първия от тях е, е това, което казвах, че искам да запазим от това становище, а именно да се включи социалното измерение в цялата рамка на економическото управление. За нас това е водещия елемент на нашата работа и на нашето становище. Също така настояваме да тази рамка за економическо управление да стане ефективен инструмент за коригиране на, неефективните, на економическите дисбаланси, за да може да търсиме и приобщаващ и устойчив растеж, защото само той ще ни даде възможност да постигнем е, целите на Европа 2020 за заетост и безработица. Също така припомняме колко е важно да има е, равновесие между политиките за заетост от една страна и економическата политика от друга. В компромиса се възприема идеята за по-добро сътрудничество между срещите, е, съветите на най-високо ниво по финанси и по социални въпроси, също основните идеи от първоначалния текст за разработване на социални индикатори, които могат да бъдат предварителни индикатори за белези за криза. Също така трябва да се работи за незабавно изпълнение на конкретните препоръки за отделните страни в рамките на европейския семестър, за да е, се формулират съответно и последващи мерки. Също настояваме европейския семестър да стане по-демократичен и по-прозрачен. И е, накрая мога да кажа, че предложенията, които правим В край на кръща ние сме комисията по заетост и социални въпроси, затова не искам да изпращаме на комисията ЕКОН текст, в който не са засегнати две теми, които са изключително важни за нас, които имат отношение повече по същество. Затова е, настояваме да се задвижи инициативата за младежка заетост, но също и да се създаде благоприятна рамка за малките и средни предприятия, като се улесни достъпа им до финансиране. Това е което мога да кажа за момента, госпожо председател. Ще продължим с е, дискусиите до следващата седмица. Тогава вече ще се гласува нашето становище. Във всички случаи считам, че постигнахме сериозен напредък с докладчетите. Сянка, искам още веднъж да им благодаря за това. Благодаря. А сега да чуем докладчиците в сянка. Първо Готия разприето социалисти демократи. Благодаря, госпожо председател. Първо и аз благодаря на авторката на доклада за това, че държи на консенсуса и диалога по време на работата върху този решаващ за нашата комисия доклад защото когато беше създаден механизмът за економическо определение, той беше обсъден в тази комисия, защото става въпрос за економическо неравновесие, което хвърляше сянка на нелегитимност. Ето защо сега трябва да се възползваме от дискусията, и да поговорим за пакта за растеж и всички останали механизми и да включим в тях социалното измерение, да има индикатори свързани с заетостта. Те ще станат по-легитимни, както на национално, така и на европейско ниво. Смятаме, че сме много близо до сближаване и консенсус. Мисля, че ако всички е, политически групи подкрепят е, становището, то ще тежи включително и по отношение на останалите комисии и по този начин ще успеем да включим социалното измерение в економическото управление. Малки са различията между отделните политически групи. Смятаме, че ще е, изготвим е, доклад, който да е плод на общата ни работата е, и да е силен по отношение на преразглеждането на рамката за економическото определение. Доклад почиваш на консенсуса. Смятаме през следващите дни, преди гласуването в комисията, да работим последните три неща. Първо, засилване на социалното измерение. Четирима, има четирима председатели които са е, така, дали своите бележки. Европейския парламент не бива да бъде изолиран от междуинституционалния дебат. Не е достатъчно комисията и съвета да решават нещата. Парламентът е достатъчно представителен, за да бъде включван в текущия дебат. Затова сега му е времето да действаме, иначе ще изостанем. На второ място смятаме, че е важно слабостите, които бяха констатирани през последните години в економическото управление, да бъдат отстранени. Някои от тези слабости са по-сериозни, свързани са и с бедността в Европа, свързани са с групи е, граждани в Европа, които вече не можем да пренебрегваме т.е. Социално измер... социалното измерение през последните пет години на криза почти не беше отчитано. Разбира се, че другото нещо са културните последствия. В рамките на годишния доклад за растежа и структурните реформи трябва да се вглеждаме и в древния шрифт, така да се каже. защото говорим за реформа, която трябва да е ориентирана от економическа гледна точка към вътрешното търсене, но социалното измерение на Европа не бива да изостава. Тоест реформи да, но с отговорност и с социален елемент. И на трето място демократична легитимност. Смятаме, че участието на националните парламенти, както и на Европейския парламент, трябва да се засили. Парламентите не могат да бъдат изолирани от политическите решения. През последните 4 години Имаше сътрудничество с Европейския парламент, но не беше използвана изцяло процедурата на съвместно вземане на решение. Ние сме тук, за да определяме или да се определяме бъдещата социална и демократична политика на Европейския съюз. А националните парламенти, които са предали а, е, правомощия на Европейския парламент, трябва да бъдат информирани. не можем да даваме аргументи в ръцете на популистите, които се връщат в държавите си членки и ругаят Европа. И още нещо за гражданите. Онези, които се чувстват изоставени от държавите членки, от Европейския парламент, не бива да продължават да се чувстват така. Не бива да ги забравяме. Трябва да ги привлечем в процеса на вземане на решения, т.е. трябва да ги изслушаме. С други думи, трябва да участват представители на гражданите. Благодаря. Thank you, Mr. Krasnodep. Благодаря. Господин Краснодепски има думата. Господин пред... Госпожо председател, аз също бих искал да се присъединя към моите колеги и да поздравя докладчика. Мисля, че е, подготвения текст е, е добра основа за е, постигане на е, съгласие. Е, целта е да е, подобрим оценката на економическото управление и рамката като цяло. Ние установяваме демократичен дефицит в тази рамка. Естествено, в тази комисия се поставя акцента върху социалното изключване. Ние в моята група смятаме, че не е възможно от Брюксел да се осъществява по-добро управление е, най-доброто управление според нас е на национално равнище в държавите членки, тъй като съществуват различия между държавите. Минималната заплата е под 100 е, евро в е, е, България, да кажем, няма никаква база за сравнение с Люксембург, така че в това отношение социална политика на европейско равнище не би могла да се провежда при положение, че минималната заплата в Люксембург е около 2000 евро. И за това а, нашата група а, смята, че трябва да се посочат различията и да се имат предвид в този смисъл рамката за економическо управление трябва да е гъвкава. По същия начин би трябвало да се подхожда и по отношение на малките и средните предприятия. Ние ще подготвим, може би, някои изменения, но при всички положения смятаме, че докладчика сътрудничи е, е, добре с докладчиците в сянка, макар че понякога споразумението за компромиси действително е много затруднено. Благодаря ви, заместник председателя, госпожа Търнес. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда съвсем, съвсем кратка. Е, присъединявам се към благодарностите към докладчика за отличната работа. Е, на основата на предложения текст можаха да постигнат можаха да бъдат постигнати компромиси. Благодаря за доброто сътрудничество и смятам, че няма да има проблеми скоро да приключим с работата в рамките на и в духа на добро сътрудничество. Инес Зубер или някой друг от Обединената левица? Благодаря, госпожо председател. А, имаме някои различия с авторката на доклада, както и с авторите на голяма част от измененията. Ние не смятаме, ние смятаме, че комисията отново се опитва да направи нещо като изчисляване на квадратурата на кръга. Разбира се, че социалните измерения могат да бъдат вписани в документа, можем да декларираме добрите си намерения, но в реалния живот на хората нещата изглеждат другояче. Ние не смятаме, че а, това, което прави комисията е част от економическото управление. Економическото управление налага бюджетни ограничения и затруднява създаването на работни места. Ориентацията в Европейския съюз е към политика на намаляване на заплатите. Е, когато говорим за економическо управление, става въпрос за макроекономическо управление, така че в този случай заплатите не могат да се повишат с повече от 3%. Освен това, макроуправлението изисква спазване на изискванията за годишен дефицит. С други думи, страните се опитват да намаляват разходите за труд. Разговаряхме с, специалисти по економика и а, се разбра, че с тази гилотина надвиснала над живота на много хора в Европейския съюз, а, ня, нещата не могат да продължат и се предлага дори да се свика между правителствена конференция, която да се отклони от доброто економическо управление в духа на рамката и да погледне, да пристъпи към сключването на социален пакт. Тогава вече може да се окаже влияние на социалната политика. От друга страна, разбира се, че сме готови да търсим компромис по отношение на всичко онова, което е важно за нас т.е. може да донесе повече средства за социалната политика и социалното сближаване. Такива са и нашите а, такива са и нашите а, предложения за изменение. Моника Вана. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на докладващата за отличната работа, която свършихме заедно по това досие. Честно казано, когато видях първоначалната мерсия, се изказах изключително критично тук в комисията и тогава не си представях каквото и да било сближаване по това досие, защото тогава ни се струваше, че то върви по много грешен път. Обаче дискусиите бяха чудесни, конструктивни и наистина успяхме да включим в текста значит, съществени елементи, които вече вече е, го ориентират по-широко. Особено говоря за е, укрепването на социалното измерение на европейския семестър и необходимостта от реформи. Е, преди мен ораторката говори за квадратурата на кръга. Да, може, можем, може и така да се каже. Ние като зелени, от зелените имаме много сериозни възражения срещу сегашната економическа политика, економическото управление, критериите за дефицит и е, недостатъчното е социално измерение. Но, както и соци... Е, колегата от социал-демократите каза, това, което ни е необходимо в момента е амбициозен доклад, който в момента наистина върви в правилна посока. Той трябва да включи и някои допълнителни елементи, които да изразят мнението на нашата комисия и които са много важни. Едното е а, е, връзката с въпроса за борбата с бедността и неравенството. Тоест европейския семестър трябва да служи не само на устойчивия растеж и заетост, която да осигурява прехрана, а и на борбата срещу неравенството и бедността, като е, целите на Европа 2020 наистина трябва да бъдат много по-амбициозни и да се преследват много по-амбициозно, а не да се забравят. Е, защото Европа трябва да служи на социалния напредък на гражданите и на устойчивостта. За нас беше много важно да влязат и структурните реформи в и то да ги сложим в рамката на социалните им измерения, като кажем, че структурните реформи трябва да водят или да имат връзка с социалния напредък и равенството между половете. Последното, впрочем, е елемент, който беше много важно за нас да влезе тук. И съм съгласна, разбира се, с всички онези, които засегнаха въпроса за демокрацията. И то не е само за парламента, а и за гражданското общество и социалните партньори, които много по-активно трябва да бъдат включени в европейския семестър в последния мандат това всъщност ни беше обещано от комисията. Тя обещаваше най-сетне да излезе с предложение за съответните насоки. Едно обещание, което все още не е изпълнено. Насоки за включване на гражданското общество в европейския семестър. Още чакаме тези насоки. И другото хубаво в доклада е, формулирането на социалните индикатори, приравняването им към макроекономическите е много добро. Мисля, пак казвам, че сме на добър път. Това не е заключителната дискусия, както казаха и останалите. Ще има още някои дребни изменения по документа, но мисля, че намерихме чудесен компромис. Thank you. Uh... Благодаря ви. да Даваме думата на госпожа Сърден за, за заключителни думи, ако има желание, естествено. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите за всички съображения. Те отразяват дискусиите, които сме провеждали на различни заседания. И сега искам да се върна на някои моменти, които бяха споменати. Най-вече за липсата на демокрация в европейския семестър. Неколци на колеги говориха за това господин Клета, госпожа Вана и така нататък. Много дискутирахме тази тема в комисията. Е, колегите като цяло са обединени за мнението, че трябва да кажем, че липсва демокрация. Голяма част от колегите също така са готови да е, формулираме и е, нещо за сътрудничество с националните парламенти, за да може да се е, засили тяхната дейност по е, европейския семестър. Що се отнася до социалното измерение в економическото управление, тази теза е, бе подложена на много обсъждания. Говорихме за социалните показатели и стигнахме до е, текст, който вероятно ще удовлетвори огромна част от колегите. Това е компромис 5. И е, там е, мога да кажа, че отново се възприема така основната, водещата нишка на нашата на нашия доклад, а именно социалните аспекти. Говорихте също за обсъжданията между четиримата председатели идеята беше да се добави нашия текст с един компромисен текст по този въпрос. Мисля, че от вас идва искането, госпожо председател. В момента работим, за да видим как можем да го включим. Ние също си задаваме въпроса но изявлението на председателя дойде след като бяха подадени измененията в нашата комисия. Да се питам от гледна точка на процедурата, можем ли да го включим, като се има предвид, че колегите не са дали подобно изменение. Във всички случаи съм готова да го обсъдим и мисля, че ще успеем заедно да постигнем някакъв напредък с колегите. Какво друго? Господин Краснодепски. Факта, че нашите страни имат конкретни особености, които въжат само за тях – Опитваме се да отчитаме и това. В този дух е изказването на госпожа Зюбер, която говореше, че е необходимо да има повече марш на маневри за страните членки. Това като теза се е, съдържа в компромиса за минималното заплащане, където насърчаваме страните членки да вземат мерки за един осигуряване на един минимален доход, разбира се, в рамките на техните специфични особености. И още една дума на госпожа Торнес. Аз мога да кажа, че и аз имам голямо желание максимално бързо да стигнем до гласуването на становището. В края на крещата остава ни само една седмица Днес след обед получихме предложения от колегите за подобряване на компромисните текстове и трябва да се срещнем с всички представители на политическите групи. И аз определено се надявам че е, по, един, по една тема, която е толкова важна, е важно да се чуе и гласа на нашата комисия за заетост и социални въпроси. А също така и да направим така, че комисията, водещата комисия ЕКОН да а, отчете нашите основни съображения. Благодаря на всички. Благодаря. На 1 април е, ще приемем е, е, становището в нашата комисия, а след това в Имко ще бъде гласуването на 16 април. И така, трябва да ви съобща, че на 1 април още сутринта от 9 часа започваме с следващото заседание. Да, много дълъг, но също времено много интересен ден прекарахме заедно с вас и надявам се, че така ще бъде следващия път. Благодаря ви.